Bene, buongiorno a tutti i colleghi. Prendiamo... Добро утро, уважаеми колеги. Смятам, че вече сме в пълен състав и можем да започнем с този ден изпълнен с гласуване. Имаме нужда от тишина. Имаме нужда да придържаме към правилата. Колегата Оди. Благодаря, госпожо председател. Ние ще имаме една сесия на гласуване а, много важен и аз бих желал да помоля а, многоязичието, принципът на многоязичието в парламента да бъде спазен. Да, от части са спазени тези правила. Имаме е, всички езици с изключение на естонски и малтийски. Аз бих искал да протестирам срещу деградирането на принципа на многоязичието. Това е много важно правило а, и а, една възможност да издира, да, да, да а, е, се спази нашето право и би желала това да бъде а, включено в протокола. Разбира се, ще вземем предвид а, вашето изказване и ще го включим в протокола. И така, дневния ред е прият. Започваме с гласуването. Няма а, други коментари. И а, дневния ред може да бъде прият без да бъде променен съгласно член 70 от съответния правилник. Както вече казах, без естонски и малтийски. А, няма нужда от допълнителни осложнения. Трябва да продължим, но преди да продължим, ще направим а, 5 минути, след като сме изгласували пакета Мадорел, след всеки пакет, който сме, по който сме гласували, а, ще а, имаме кратка пауза, за да можем да си поемем дъх. Така че ще започнем с контролно гласуване. Моля ви, гласувайте съгласно правилата. Дали имате картите си на разположение? Sono aperte. Tutti avete Всички ли гласуваха? C'è унесе ди, di, е, един глас повече от социалистите. Добре. Allora, passiamo al voto sul testo Madurell. И така сега преминаваме към доклада Мадурел. Компромис изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за против, въздържали се, приема се. 18 изменения за против, въздържали се, приема се. 3, 3 за против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. Пети компромис за против, въздържали се, приема се. Компромисо 6. А фаворе. Шести компромис за против въздържали се. Приема се. Изменение от 38, 46 за против въздържали се. Приема се. 458 за против въздържали се. Приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Или не, не, 48 не се гласува, то отпада. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 472 изменения за против въздържали се отхвърля се. Осми компромис за против въздържали се приема се. АФ 12 е за против въздържали се отхвърля се. Девети компромис за против въздържали се приема се. Изменение 500 и 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 508 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 523 втората част. За, против, въздържали се. Е, май е отхвърлено, но нека да проверим. А, моля, гласувайте с електронните карти 523 изменение, част втора. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Респинто. Хвърля се. 527 изменение за против въздържали се. Приема се. 526 за против въздържали се. Приема се. 12 компромис за против въздържали се. Приема се. 13 компромис за против въздържали се. Приема се. 529 изменение, 534 за, против, въз... Държали се, отхвърля се. 405 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, приема се. 5, 7, 3 и 15 за въздържали се. Благодаря. 574 и 15 за, против. А, а, значи, нека с електронните карти да проверим. 574 и 15. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет седем на 27. Така. 549 за против, въздържали се, отхвърля се. 16. Не. Колегата Тоя. 16-ти компромис. За, против. Scusate, ma avevamo qui. Allora... Извинете, каза председателката. Гласуваме по изменения АФЕТ 16 за против. Отхвърля се компромис 16 Компромис 16. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Compromesso 16, prima 16 16 компромис. Но колегата Тоя иска да вземе думата. Госпожо председател, 581, това изменение го оттеглих, тъй като то е включено в компромиса. Много добре, колега Тоя. Сега гласуваме по компромис 16 за. Моля, гласувайте против. Въздържали се. Приема се. Емендаменто 565. А фаворе? Contrari. 5-6-5 за, против. Колегата Кастио. Майкро. Майкро. More facility to И е, имаме затруднение в това да следим измененията, когато а, а, се прескачат страници. И имайте предвид, че и превода идва с леко закъснение. Нека след компромисите да ни дадете малко време. Няма проблем. Пет, шест, пет. За, против, въздържали се Отхвърля се. 566 и 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 570 и 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 572 за, против, въздържали се, отхвърля се. 573 за, против, въздържали се, отхвърля се. 575 за, против, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване по 575-то изм... изменение. Кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Фаворе. 586 за, против, въздържали се, отхвърля се. 587 за, против, въздържали се, отхвърля се. 588 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 597 и 10 за, против, въздържали се, се. да проверим електронно гласуване. Край на гласуването. Два от НП един в повече. Още един в повече. Добре, сега е наред. Край на гласуването. Отхвърлят се. 484 за против. 474 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 473 и 32 заедно за против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 компромис за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 636 изменение. Има устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 20... И... Не, нека да проверим. Електронно гласуване по 636 изменение. Има устно изменение. Да, по фаворе. Е, votazione Край на гласуването. Приема се. 22 изменение за против въздържали се, приема се. И 23-то компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. 60-то изменение и 14-то за против, въздържали се, приема се. 685 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 24 компромис. Да проверим електронно гласуване по 685-то изменение. Потационе кю... un pepe di troppo ancora. От НП един в повече. Фато io. Chiuso, chiuso, chiuso. Bene. Край на гласуването. 26 за, 26 против, отхвърля се. 24-ти компромис за против, въздържали се, приема се. 687 изменение за против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Електронно гласуване по 687. Трудно е да се брои, когато е толкова спорвано изменението. 31 за, 23 ма, против. Приема се. 62, 672 и 4 заедно за, против, въздържали се. Приема се. 688, 679, 690, 16, 54 и 671 две части. Първата част за против въздържали се, приеми се. Втората част за против въздържали се, отхвърля се. 63-то изменение. Allora, il lavoro del segretariato mi dice che dobbiamo votare il 60 от секретарията ми казват, че трябва да гласувам по 63-то сега. Un momento. Scusatemi, c'è stato un Извинете, може би има някаква грешка. И така. 691 за против въздържали се приема се. Изменение 63 за против, въздържали се, приема се. Сега заедно 693-695 за, против, въздържали се. Да проверим електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 29 на 26. 694. Кой е за? Против? Scusate un attimo che abbiamo i documenti non, non in Извинете отново за момент. Bene, portiamo И така, 9-17 за, против, въздържали се, приема се. 9-18 за, против, въздържали се, приема се. 6-9-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 698 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Алфет 18 или не поправя се председателката. 699 следващо изменение за против отхвърля се. Изменение 700 за против въздържали се приема се. 702 за против въздържали се приема се. 705 за против въздържали се приема се. 706 за против въздържали се отхвърля се. 25 компромис за против, въздържали се, приема се. 711 и 56 за против, въздържали се, приема се. 713, 714, 37 и 55 заедно за против, въздържали се, приема се. 712 за против, въздържали се, приема се. 715 за против. Сега гласувам по 715 изменение. На Цукалас за против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за против, въздържали се, приема се. NV57 изменение за, за против, въздържали се, приема се. 27 компромис за против, въздържали се, приема се. 726 изменение за против, въздържали се, приема се. 66 за против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля се. 39 за или 41 електронно гласуване по 41. во capisco e eh, Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 727 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 на 22. 728 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се. Приема се. НВ 60 за, против, въздържали се. Приема се. Седемстотин за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 69 и 742 за, против, въздържали се, приема се. 70 и 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 752 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 754 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седемсотен се приема. 758 за против, въздържали се приема се 759 за против, въздържали се приема се. Компромисно изменение 30 за, 5, против, въздържали се приема се.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 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 909 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32 на 21. Компромисно изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1042 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1061 за, против, въздържали се, приема се. Компромис проверка на 1061 изменение. Votazione chiusa. Край на гласуването. Повече гласове от ТНП имаме. Аз съм махнала моята карта. Пак продължава да има един в повече. Приема се. 33 на 22. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1188 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1190 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1212 за, против, въздържали се. Проверка гласувайте, моля. Край на гласуването. 33 на 22 приема се. 1220 за, против. Хиляда за, против, въздържали се, отхвърля се. 1224 за, против, въздържали се, приема се. 1225 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. 1261 за, против, въздържали се, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 гласа за, 28 против, отхвърля се. Компромис 52 за против, въздържали се, приема се. Компромис 53 за против, въздържали се, приема се. Изменение 1266 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим обаче. Моля гласувайте. Un пепе di troppo. Един глас повече от НП. Un пепе di troppo. Bene, votazione chiusa. Край на гласуването. 27 на 28 гласа отхвърля се. Изменение 1295 за, против, въздържали се. Проверка, ако обичате да гласувате. 1295 изменение. Пепе тропо. Един глас в повече от НП. Продължава да има един глас в повече от ТНП. Несудо ла толи. Някой трябва да си махне картата от НП. Добре, край на гласуването. 30 за, 24 против, приема се. 1278 за, против, въздържали се, приема се. 1322 изменение за, против, въздържали се, приема се. 1000... Не, нека да проверим 1322. Un pepe di troppo. Един глас повече от НП. Пепе ди тропо. Votazione кюза. Край на гласуването. Двадесет на двадесет гласа. Приема се. 1337 за против, въздържали се, отхвърля се. Да направим проверка обаче. 1337, моля гласувайте. Кюжа. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 55 за, против. и компромис за. може да го намерите първо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1485 за, против, въздържали се. Нека проверим. 1485. Един глас в повече от НП. Ето. 27-23. 27 за, 23 против. Приема се. Компромис 56 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1686 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Изглежда като да се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. 27 на 28 отхвърля се. Хиляда седемстотин за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Esatto, l'avevano prima, Patricia. Ah, Era stata Chiusa. Край на гласуването. 28 на 27 приема се. Изменение 1742 за, против, въздържали се. Проверка facciamo questa verifica. Pepe troppo. Един глас в повече от НП. Край на гласа. Двама в повече от НП. Пред 25 на 28 отхвърля се. Компромис 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, нека направим проверка на гласуването по 218 изменение. Апрова.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 221 за, против, въздържали се, приема се. 1000, не извинявам се, компромис 63 за, против, второ изменение е оттеглено, така че гласуваме компромис 63 за, против, въздържали се, приема се изменение 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 64 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 6 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 65 за, против, въздържали се, приема се. АФЕТ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 на две части. Първата част за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Гласуваме разделно първата част на 241 изменение. Votazione chiusa. 27 a 27. Е. Respinto. 27. 27 на 27 отхвърля се. Втора част на отпада. Афет 2 за против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, приема се. Транс 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 66 за, против, въздържали се, приема се. Агри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 67 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 68а за, против, въздържали се, приема се. Изменение 259 за, измен, против, въздържали се, отхвърля се. 262 и 263 за, против, въздържали се, приема се. 4, 264 и 9 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 12, 2, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 70 за, против, въздържали се, приема се. 4295 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Култ 13 за, против, въздържали се, приема се. Нека направим проверка. Култура 13. Votazione chiusa. Край на гласуването. 26 на 30 отхвърля се. Е, култура 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. От... Приема се. 71 компромис за, против, въздържали се, приема с изменение 284 за, против, въздържали се, приема се 288 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, отхвърля се. 8, 17 286 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 72 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 73 за, против, въздържали се, приема се. Култура 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култура 19 гласувахме за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 74 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 12 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. ФЕМ 13. Нека да проверим 12 изменение на комисията ФЕМ. Край на гласуването. 23 срещу 33 гласа отхвърля се. Фем 13 за против въздържали се. Проверка. Ако обичате. Край на гласуването. 23 на 32 отхвърля се в fm 14 Приема се. Компромис 75 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 304 за. Против въздържали се. Приема се. 305 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 76 за. Против въздържали се. Приема се. Култура 20 за, против въздържали се, отхвърля се 315 за, против въздържали се, Приема се. 316 за. Не извинявам се, отхвърля се 315, но ако искате ще проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 77 за, против, въздържали се, приема се. Искате ли проверка? Не. 78 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 79 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 80 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. Афет 6 е за, против, въздържали се, приема се. Култура 21. Не, проверяваме шесто изменение на Афет. Мутационна кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Култ 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет седма точка от преамбила, втората част за против въздържали се приема се. Нека направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. 354, 355, 359, 14 и 22. Наведнъж за, против, въздържали се, приема се. Компромис 82 е, за против въздържали се приема се. 83 за против въздържали се приема се. Реги 10 за против въздържали се приема се. Компромис 84 за против въздържали се приема се. Компромис 85 за против въздържали се приема се. Изменение 372 за против въздържали се. Нека направим проверка. 372. Кюжа. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Край на гласуването. 34-25 се приема, 20 19 заедно за, против, въздържали се. Приема се. Бюджет 20 за, против, въздържали се. Приема се. НВ 17, Агри 9 за, против, въздържали се. Приема се. Култ 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 21 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 17 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Кюза. Край на гласуването. 28 на 28 отхвърля се. 18 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 86 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме електронно електронно с карти по измененията. Моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 55 гласа за, 1 против. Не по-скоро един въздържал се, така че се приема. Сега гласуваме по проект законодателната резолюция бюджет 1. Приема се. Бюджет 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме с карта по проекта за законодателна резолюция. Край на гласуването. 55 за, 1 въздържал се. Приема се. Поздравление на докладчика. Проседяме. Карвай. Така, сега продължаваме. Следващата точка е доклада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

тя ще бъде по-късно. И така, следващата точка е доклада Карвалио. И да започнем с блоково гласуване NV5 и NV6 едновременно за против въздържали се отхвърля се. Още едно изменение 185, 195, 196, 458, 460, 978 и 161. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, Приема се изменение 226 за против въздържали се. Приема се Агри 8 за против въздържали се. Приема се ФАМ 5 за против въздържали се. Отхвърля се изменение 15 за против въздържали се. Приема се 227 за против въздържали се. Отхвърля се компромис 3А за против въздържали се. Приема се 17 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, моля, на, намалете темпото, защото няма време да, да гласувам. Толкова много време работихме, сега можем да забавим малко темпото. Можем да повторим гласуването. Стигнахме до 232 за, против, въздържали се, приеме се. Компромис 3Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 235 за. Това е устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, 21, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявам се, не 28, 238. За, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може би да проверим а, електронно гласуването по 252. Режим на гласуване. Е, Кюжо. Край на гласуването. 28 за, 29 против, отхвърля се. Това беше 252, 246 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, приема се. Сега съвместно 256, 258, 257, 260, 259 и 262. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 261 за,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 въздържали се, приема се, компромис 12. Искате ли да проверите изменение 600? Гласуваме електронно режим на гласуване. Един НП е в повече. Една карта на НП е повече. Край на гласуването. 38 за, 17 против. Приема се. Компромис 12 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 555 за, против, въздържали се, приема се 556 за, против, въздържали се, приема се 558 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 20 за, против, въздържали се, приема се, изменение 919 за, против, въздържали се, отхвърля се. 920 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, Приема се изменение 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 608 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Проверяваме 608 режим на гласуване. Votazione Кюза. Край на гласуването. 27 за, 29 против, значи се отхвърля. Изменение 619 за 619 за против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване за 619. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 27 за, 29 против. Отхвърля се. Това беше 619. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 701 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 788 за, против, въздържали се, приема се тук малко нещата не са ясни. Да проверим 7-8-8. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 за, 25 против. Приема се. Компромис 24 за, против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 въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 979 за, против, въздържали се, отхвърля се. 980 за, против, въздържали се, отхвърля се, 981 за, против, въздържали се, приема се, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се, 982 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим електронно гласуване по 982. Край на гласуването. 29 за, 26 против. Приема се 983 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно гласуване по 983, режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се компромис 27А за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 113, 116, 130 Значи НВ 113, 116, 121 за против, въздържали се. АФ 16, кой е за против, въздържали се. При отхвърля се. АФ 18 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 159 за, 160, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 1 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. NV1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за против, въздържали се, приема се. Е, за против, въздържали се, приема се. ФАМ 2 за против, въздържали се, отхвърля се. 165 за против,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 Всъщност е, то пада, казва председателката, извинявам се. Преминаваме към компромис 1 за против въздържали се приема се. Изменение 174 за против въздържали се приема се. Компромис 1А за против въздържали се приема се. Изменение 177 за против въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. Край на гласуването. 32 за, 23 ма против. Приема се култ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179. 181 се поправя председателката за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Агри 3 за против въздържали се приема се. Култура 2 за против въздържали се приема се. Агри 4 за против въздържали се отхвърля се. Култ 3 за против въздържали се приема се. Компромис 1Б за 1Б компромис 1Б за против против, въздържали се, приема се. Изменение 183 за, против, въздържали се. Нека да повторя. Изменение 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване по приятите изменения. Режим на гласуване. Край на гласуването. 55 за, 0 против. Приема се. Гласуваме сега законодателната резолюция и между институционалните преговори. Режим на гласуване. Votazione chiusa. Край на гласуването. 53 за, 1 въздържал се. Е, извинявайте, един против. Поздравление. Текста е а, прият. Поздравление на Мария Даграса Карвалио. И така, следващата точка. Fermiamo qualche minuto per Гласуваме по тази тема и след това ще направим кратка пауза. Allora, tutti pronti? Con la... И така, е, готови ли сте? Готови ли сте да гласуваме по доклада на Елер? Сто седемдесет и седмо отхвърля се. Извинете, поправя се председателката. Може би не каза, не се изразих правилно. Извинявам се. Нека да изчакаме за минутка. Така, ние гласувахме по 177. А, така че, моля, гласувайте по това изменение. Край на гласуването. 23 за, 28 за, отхвърля се. 14 компромиса, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 19 за. Приема се. 18 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 компромиса, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се.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 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 28 и 230 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. 15 на бюджетната комисия за против се приема се. 244 за против въздържали се приема се. Може би електронно гласуване по изменение 244. Моля гласувайте. Е, е, е, Край на гласуването. Отхвърля се 31 против, 24 за. 2, 4, 5 и 9, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 245 и 9.14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега 247 и 915 заедно. 247 и 915 за. А не, те отпадат, поправя се председателка. АФЕ 2, следващото изменение, всички други отпадат. АФЕ 2. Дека. Всички ли са съгласни, че сега трябва да гласуваме по Афет 2? И така, АФЕ 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250-то. Не, трябва да гласуваме 31-во. 31-во за. Ами, секретарята ми казва, че трябва да гласуваме. Да, да, и, и докладчикът казва. Да, така че изменение 31. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 246 и 253 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. АФЕ 3 за, против, въздържали се. Нека да проверим гласовете с електронните карти по АФЕТ 3. E Край на гласуването. 28 за, 26 против. Приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по 269. Моля, гласувайте. Южа. Край на гласуването. 29 за, 24 против. Приема се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим за всеки случай с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Кюза. Край на гласуването. Приема се. Две за против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се. Нека проверим. Хюзо. Край на гласуването. 27 за, 28 против, отхвърля се. 34. А фаворе? 34 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. Афет 4 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 компромис. Добре, Електронно гласуване по 278 изменение. Моля гласувайте. Е, Всички ли гласуваха? От НП един в повече. Добре, е, край на гласуването. 26 за, 26 против. А, отхвърля се. Въпреки всичко. Аз съм за Значи 26 за, 26 против. Приема се, значи. 24 компромис за против. Господин Ейлър. Изменение 278. Аз, доколкото разбрах, 26 за, 26 против. Да, значи всъщност е отхвърлено. Но нека да повторим гласуването. Може би имаше някакъв проблем. Нека гласуваме отново по 278. Моля, гласувайте по 278. Votazione chiusa. Край на гласуването. 28 за, 26 против. Този път е, е прието. Този път имахме един глас, в, един глас повече. Така че компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 293 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се. Извинете. Не може да говорите толкова високо. Така че, докъде бяхме стигнали? 297 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за против въздържали се приема се. 301 за против въздържали се приема се. 25 компромиса против въздържали се приема се. 302 за против въздържали се отхвърля се. 315 за против въздържали се отхвърля се. 333 за против, въздържали се, отхвърля се. 26 компромиса, против, въздържали се, приема се. Какво бихте искали да проверите? Електронно гласуване по 333-то изменение. Кюзо. Мутационе Край на гласуването. 25 за, 30 против, отхвърля се. 26 компромис за, против, въздържали се, приема се. 339 изменение за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 20, извинете, Добре, електронно гласуване по 345-то. 345, Край на гласуването. 30 гласа за, 25 против. Приема се. 27 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 361 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 28 компромис за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, приема се. 29 компромис за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. 380 от 381 заедно за, против. Може би да проверим. Електронно гласуване по 380 и 381. Край на гласуването. 35 за, 19 против. Приема се. Афет 5 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 384 за, против. Въздържали се. Приема се. 385 за, против. Въздържали се. Приема се. 386 за, против. Въздържали се. Приема се. 301 компромис за, против. Въздържали се приема се. 390 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 32 компромис за, против, въздържали се, приема се. 412 за 412 Извинението на господин Проди. За. Всички ли намериха изменението? Да, добре. 412 на Проди за против. Въздържали се. Отхвърля се. 417 за против. Въздържали се. Приема се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. 474 за, против, отхвърля се. Да провериме електронно гласуване по 474. Мутационна кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 33. За, против, въздържали се, приема се. 478 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 484 заедно с Сафет 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-ти компромис и 35-ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 493 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване по 493-то. Моля, гласувайте. Извинете, казва председателката, аз се обърках. А, първо бях за, след това против, просто а, се обърка при гласуването. Отхвърля се това изменение. 62 е следващото за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 524 с 525 и 526 от трите заедно за против въздържали се отхвърля се. Искате да проверите ли? Добре. 524 и 5 и 6 заедно. Моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 16 за, 38 против, отхвърля се. 527. 527 за, против, въздържали се, приема се. 528 за, против, въздържали се, приема се. 37 компромис за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за против въздържали се приема се. 547, 548, 549 за против въздържали се отхвърля се. 38 компромис за против въздържали се приема се. 39 компромис за против въздържали се приема се. 558 за против въздържали се приема се. 559 за против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 40 компромис за, против, въздържали се, приема се. 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 613 за, против, въздържали се, отхвърля се. 926 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 компромис. Извинете, приема с... Извинете, разбира се, че е прието, а, но просто се обърка. 42 е прието. Сега 43 компромис компромиса, против, въздържали се, приема се. 663-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 674-то за против, въздържали се, отхвърля се. 44-ти компромис за против, въздържали се, приема се. 92-ро за против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. По 92, моля гласувайте. Пепе Ди е Тропо. Approvate, кюза. Пепе Ди е Тропо. Край на гласуването. ТНП един в повече. ТНП. Добре. Край на гласуването. 40 за, 14 против. Приема се. 64 39 за против, приема се. Компромис 45 за против, въздържали се, приема се. 705 за против, въздържали се, отхвърля се. 24 за против, въздържали се, е, приема се. 706, 707 заедно за против, въздържали се, приема се. 708 за против, въздържали се, приема се. 700 Извинете, 46 компромиса против въздържали се, приема се. 943 за против въздържали се, приема се. 47 компромис за против въздържали се, приема се. 756 за, против, въздържали се, приема се. 48 компромис за, против, въздържали се, приема се. 747 за, против, въздържали се, отхвърля се. 749 за, против, отхвърля се. 49 компромис за, против, въздържали се, приема се. 50 компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 компромис за, против, въздържали се, приема се. 52 компромис за, против, въздържали се, приема се. 763 за, против, въздържали се, приема се. 764 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. Провато. Però. Chiuso. Край на гласуването. 31 за, 22 против. приема се. Компромис 53 за, против, въздържали се. Приема се. Да проверим. Това е компромис. Добре. Нека да проверим компромис 53. Чека sul compromesso 53. Votazione aperta. Електронно гласуване по 53-ти компромис. От НП един в повече. Край на гласуването. 33 за, 22 против. Приема се. Сега гласуваме 742 и 944 за, против, въздържали се Отхвърля се. 743 за, против, въздържали се, отхвърля се. 766 за, против. Не е ясно, нека да гласуваме с карти сега. Дуе Пепе di troppo. Два гласа от НП в повече. И не, посто. Votazione chiusa. Край на гласуването. 33 на 21. Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Е, Кюжа. Край на гласуването. 29 за. 24 против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 143 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте с карти. 143-то изменение. Край на гласуването. Един глас от НП в повече има. Край на гласуването. Отхвърля се. Категорично. Десети компромис за, против, въздържали се приема с 150 с устно изменение за, против, въздържали се приема се 151 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се приема се бюджет 9 за, против, въздържали се приема се компромис 11 за, против, въздържали се приема се 155 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 10 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против,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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Или не. Нека проверим. 172 гласуване с карти. Край на гласуването. 27 на 28. 173 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 приема се, 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по документа, по целият документ, моля гласувайте, край на гласуването. 51 за, 3 въздържали се. Поздравление господин Елер. Това беше по измененията. Сега по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 52 за, 1 въздържал се и още веднъж поздравление на докладчика. 10, 10 минути почивка. Прекъсваме за 10 минути и след това продължаваме. Благодаря ви за съдействието. Tanto ci siamo due, non passa lo stesso, inutile che ti dico con miei, già che ho votato contro il cervello staminale. No, ma ieri ho litigato con Heller su sta roba qua, perché è venuto 10 volte a chiedermi, ma no... Bine, prendiamo posto. И така, да продължим. Моля, заемете местата си. Продължаваме с гласуването. И така, Господин Оди поиска дума. Госпожо председател, във връзка с, с, изи, с, с желанието ми за а, мулти, а, за многоязичието, не става дума за устния превод, а става дума за писмения превод на документите, които са на наше разположение. Добре, ще включим това в протокола. господин Оди говореше за писмените преводи. Така, да продължим сега с доклада на Филип Ламбертс. Нещо съвсем дребно за бележ, за протокола. Имаше няколко компромисни изменения, в които ЕКР беше включено в вносителите. Всъщност ние не сме ги внасяли. Председателката, да, добре, ще проверим ще се свържем с секретарията. И така, ако вече сме готови, започваме да гласуваме по доклада Ламбертс. Компромис 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19. За? против, въздържали се, приема се. Култура 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 с устно изменение на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 16 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 23 и култура 10 заедно гласуваме за, против, въздържали се. Приема се компромис 19 за, против, въздържали се. Искате да проверим 23 и 10? Добре, режим на гласуване. Проверяваме 23 и 10 едновременно. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Не всички са гласували. Вече край на гласуването. 22 за, 25 против. Отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 119 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 119. Режим на гласуване. Край на гласуването. Двадесет и три за, двадесет и против. 25 против, отхвърля се компромис 20 за, против, въздържали се, приема се, изменение 31 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. 21 на 25 отхвърля се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46, 56, 57 и 58 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 и 153. Гласуваме ги заедно с устно изменение за, против. Отхвърля се. Култура 15 за, против, въздържали се, приема се. изменени 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 161 за, против, въздържали се, Отхвърля се 64 за. Против. Въздържали се. Приеме се. Бюджет 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим 18. Добре. Режим на гласуване. Край на гласуването. 25 на 24. Приема се изменени 65. За. Против. Въздържали се. Приема се 163. 164, извинете, за против, въздържали се. Нека да повторим гласуването. Изменени 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Култура 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, против. Компромис 3 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Компромисно изменение 3. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. 25 за, 24 против. Приема се. Компромис 4 за,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 Юри 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 86 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 на 23 отхвърля се. Изменени 87 за, против, въздържали се, приема се. Култура 5 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Комисията по култура, изменение 5. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме 97. Край на гласуването. 23 на 23 отхвърля се. Изменение 98 за, против, въздържали се. Приема се. Бюджет 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14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 Край на гласуването. Приема се с 30 на 21, 170 за, против, въздържали се, отхвърля се, 171 за, против, въздържали се, приема се, 172 за, против, въздържали се, отхвърля се, Юри 12 за, против, въздържали се, приема се, 173 за, против, въздържали се, отхвърля се, Юри 13 не, поправя се ораторката 174. Трябва да гласуваме по Юри 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. 174. За, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с... с сега преминаваме 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 14 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 181. Моля, гласувайте.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 24 на 26 отхвърля се. Юри 15 за, против, въздържали се, приема се. Юри 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме електронно 1 185. Край на гласуването. 22 на 29 отхвърля се. Гласуваме електронно сега за измененията, както бяха прияти. Режим на гласуване. Край на гласуването. 46 за, 4 въздържали се. Приема се. Поздравление на господин Ламберт. За сега проекто законодателната резолюция. Режим на гласуване. Край на гласуването. 44 за. Поздравление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 В допълнение към компромис изменение трето има друго допълнително гласуване за, против, въздържали се, приема се. Четвър, четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиринайсто изменение за, против. Да проверим. 14-то изменение. Votazione chiusa. Край на гласуването. Осемнадесет за, 28 против. Отхвърля се. Отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Има втора част към изменение 52 за, против, въздържали се, Отхвърля се, но нека проверим. Електронно гласуване. Votazione chiusa. Край на гласуването. 23 за 26 против. Отхвърля се. Юри 23 за против. Въздържали се. Приема се. Юри 5 са. Извинете. Извинете. Юри 5 отпада. 5 Пети, осми компромис за против приема се. 70 изменения за против въздържали се приема се. Изменение... Това беше 70-то. Добре, електронно гласуване по 70-то изменение. Бене, е, вотационе кюза. Край на гласуването. 24 за 17 против. Приема се. 71 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема. 73 за, против, въздържали се, приема се. Кул 5 за, против, въздържали се, приема се. Юри 6 за, против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Кол 6, а, извинете, за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека проверим. Електронно гласуване. Мано гласувайте. Мисля, че е отхвърлено, но все пак да проверим край на гласуването. Да, отхвърлено. Не си вдигате ръце достатъчно високо и не става ясно. А, така че 76 изменение е следващото с устно изменение за против въздържали се приема се. Култ 7, втора част за против въздържали се приема се. Култ 8 за против въздържали се приема се. 77 изменение за против въздържали се приема се. 78 за против въздържали се Отхвърля се. 79 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно гласуване. Край на гласуването. 24 за, 26 против, отхвърля се. Юри 8 за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Кул 9 за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздър... Искате електронна проверка? Добре, по 87 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 10 против. Приема се. Отново ли искате да проверим? Смятам, че бяхме стигнали до 88, така че кой е за, против, въздържали се, приема се. Юри 10 за, против, въздържали се, приема се. 10 компромис за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 90 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека да проверим електронно гласуване по 90-то изменение. Край на гласуването. 22 за, 25 има против, отхвърля се. 12 изменение, а, из, компромис изменение за, против, въздържали се, приема се. Култ 11 за, против, въздържали се, приема се. Кул 12 за, против, въздържали се, приема се. Кул 13 за, против, въздържали се, приема се. Кул 14 за, против, въздържали се, приема се. Кул 15 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 14 изменения за, против, въздържали се, приема се. 149 първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверите 149 първата част. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. 23 за 26 против отхвърля се. 15 компромис за против въздържали се. Приема се 16 компромис за против въздържали се. Приема се 159 изменение за против въздържали се. Трябва да проверим електронно гласуване по 159 изменение. Край на гласуването. 26 за, 24 против. Приема се. 160 за, против, въздържали се. Приема се. 162 и кол 35 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 15, Юри 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 компромиси за, против, въздържали се, приема се. Кул 40 за, против, въздържали се, приема се. 27 изменения за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. Юр 18 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 19 на Юри за, Добре, електронно гласуване по около 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 ма, за, 28 против. Отхвърля се. Юри 19 за. Против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Юри 20 за, против, въздържали се, приема се. 173 изменение за, против, въздържали се, приема се. 176 то за, против, въздържали се, приема се. 177. Да проверим 176 електронно гласуване по 176 изменение. Край на гласуването. 25 на 25 отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 177 изменение. Край на гласуването. 19 за, 31 против, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, от... приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли да проверим? Добре, електронно гласуване. Lei non può chiedere il check. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. 181 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за Не, извинете, поправя се председателката. 182 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188. 188 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека да проверим електронно гласуване по 188. Sono chiusa Край на гласуването. 25 за, 24 против. Приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. Кул 43 за, против, въздържали се, приема се. 192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 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете. Нека да проверим все пак. Кой поиска а, електронна проверка? Добре. По 224-то изменение електронно гласуване, моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 10 за, 40 против. Отхвърля се. 234 изменение. За, Извинете, извинете много, каза председателката. 225-то е следващо, значи за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то сега за, против, въздържали се, приема се. Юри 1 за, против, въздържали се, приема се. 20, ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 7 компромис за, против, въздържали се. Сега гласуваме електронно гласуване по всичките изменения. Моля, гласувайте. Мутационе кюза. Край на гласуването. 44 гласа за, 5 гласа въздържали се. Приема се. Сега по резолюцията. Моля, гласувайте. che c'era anche lei. Sì. Prego, votazione. Моля, край на гласуването. 45 гласа за, 1 въздържал се. Приема се. Поздравления за госпожа Матиеш. Преминаваме нататък. Passiamo adesso al voto. И така преминаваме към гласуването на доклада на господин Скинер, който първо ще вземе думата за малко. 28? Бяхте поискал да кажете нещо. Да, благодаря. Е, една кратка корекция в списъка за гласуване, за да избегнем недоразумение. Изменение 28 пише, че е оттеглено, а то не е оттеглено. Това е грешка. Ще се гласува по него. Както по него ще се гласува, така и с допълващото го 111 изменение. Председателката, да, значи ще гласуваме по 28 изменение, като стигнем до него. И така, докладът на Питър Скинер.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 24 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, на две части разделно. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 16 за, против, въздържали се, приема се. 109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 Сега гласуваме 28 изменение, което не се отегля. За, против, въздържали се, приема се. 111. Колега Клод. Uh, we oppose the oral amendment. Ok. Mm. Allora votiamo il 111 senza коментар извън микрофон и сега гласуване по 111 изменение без устното изменение за, против, въздържали се, приема се 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 и 114 заедно за, против, въздържали се, приема се. 115 и 29 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, пр... за против, въздържали се, приема се. Още веднъж 118 изменение. Нека направим проверка направо. Votazione chiusa. No, perché? Край на гласуването. Приема се 26 на 18. Бюджет 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 18 за, против, въздържали се, приема се. 30, не, извинете, 120 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, Е, 122. 122 изменение е за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 35 Нека направим проверка. Не, 35 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 и 131 Приемат се. 40. Приема се. 41 за, против, въздържали се. Приема се. 132, 133, 134 заедно. Ich, eh, no. No, noi abbiamo Mrs. Kina. Okay. Добре, значи сега гласуваме заедно 132, 133 и 134 изменение, както и 136. За, против, въздържали се, приемат се. Бюджет 21 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Secondo lui non è approvato. Allora, 130, check sul 137. 137, нека да проверим. Lui lo vuole, Skinner lo vuole. Check sul 137. 137 изменение гласуваме. Проверка. Detto approvato. Ho detto approvato, se ci fosse. Chiusa. Forse se. Votazione chiusa. Tutti contrari. Край на гласуването.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 въздържали се, приема се 50. Не 51. За, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 156 приема се, 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158. 159 и 60 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 164 и 165 и 166 също. За. Не, извинява се председателката. 164 и 165. Заедно гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлят се. 166 за, против, въздържали се. Нека направим проверка.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 Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 64, не, 67 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. Нека проверим. Резултатите от гласуването, моля гласувайте с карти. Votazione chiusa. Апровато. И край на гласуването. Приема се. С категорично мнозинство 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 5 за. Против. Приема се. 6 за. Против въздържали се, приема се 75 за, против, въздържали се, приема се 76 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8 за, против, въздържали се, приема се 78 за, против, приема се 8 за, против, въздържали се, приема се 79 за, против, въздържали се, приема се 9 за, против, въздържали се, приема се 81 80 за, против, въздържали се. 81 отпада, така че гласуваме 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 10. Приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 10 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Нека проверим. 84-то изменение. И край на гласуването. 29 за, така че се приема. Бюджет 12. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 13. За, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 е оттеглено. 13-то изменение. За, против, въздържали се, приема се 57. За, против, отхвърля се 58. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по всички изменения с карти. Моля гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 5 има против. Поздравления! Сега гласуваме по цялото предложение. Клод има първо думата. Мисля, че има грешка в списък за гласуване. Е, тук се говори за междуинституционални е, преговори. Тук всъщност трябва да гласуваме само по законодателната е, резолюция. Всъщност не сме в режим на съвместно вземане на решение on a discuté ça avec Sans, le Senza questa Et les Ne, ne vote pas. Non, on peut, voter, on peut faire deux votes s'il insiste. Allora, la proposta del segretariato è quella eventualmente di fare due voti. Предлага се тук да има две гласувания. Едното е по законодателната резолюция, а другото за между, между институционалните преговори. Togli da questo pezzo qua. Ok, Добре, от, от, благодаря ви за това уточнение. Значи ще гласуваме само по законодателната резолюция. Режим на гласуване. Край на гласуването. 36 за, 5 има против, поздравления. И така, приключихме този маратон на гласуването. Продължаваме в 3 следобед.